Реализиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията Ирландия наводнение през 2009 година. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. We are voting on the Berger report. The vote is still open. It's a roll call vote. Please vote. И така гласуваме по доклада Берге. Моля, гласувайте. Πέρας ψηφοφορίας. Край на гласуването. Приема се. Поздравяваме ви, господин Беге. Преминаваме към доклада на госпожа Матера на тема Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Но, господин Хартанг, по, дневния, а, по правилника, извинете. Става дума за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – ако това зависеше от господин Дойл, то нямаше да гласуваме днес по този доклад. Той смята, че Нидерландия би трябвало да бъде санкционирана. Това е неприемливо наистина. Всичко това, което колегата Дойл е казал и се цитира, е неприемливо. По тази точка вече говорихме и дискусията бе приключена. Но господин Дол иска думата, моля. Имате я. Скъпи колеги, на последния председателски съвет ние решихме в дневния ред да включим доклада Матира. Никой не поиска това да не стане. Единственото, което поставям като въпрос е дали човек като този допуска да водим откровен разговор, такъв като водим през последните години. Ако това стане, ние ще трябва да променим методите си на работа. Това е единственото, което искам да кажа. Продължаваме с гласуването по доклада на госпожа Матера за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Госпожа Матера пожела да вземе думата. Така ли е, госпожо Матера? Да, благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, Днес ще гласуваме по един цял пакет за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в размер на 10,9 милиарда евро в полза на Нидерландия. Прехвърлянето на средствата ще стане по обичайната процедура за европейските фондове, но тъй като е, има е, известно забавяне, ще има забавяне и в прехвърлянето на средствата и е, плащанията. Най-вероятно няма да стане преди 12 януари. Парламентът би желал държавите членки при всички положения да проявяват повече съзнателност, повече чувство за отговорност, особено е, по отношение на е, преговорите с бюджета и решенията в съвета съгласно Лисабонския договор. Благодаря ви. Сега ще гласуваме по доклада на госпожа Матера. Първо за а, Северен Брабант и е, Южна Холандия. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към следващия доклад на госпожа Матера. Отново мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, но тук вече е, конкретно става дума за Тренте, раздел 18, Нидерландия. Моля, гласувайте по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Следващия доклад е пак на госпожа Матера. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Сега става дума за Лимбург. Моля, гласувайте по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Следващият доклад, отново от госпожа Матера, мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията Гелдерланд и Аварайза. Моля поименно да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Още един доклад на госпожа Матера. Отново за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, мобилизиране в полза на, на Северна Холандия и Отрехт, раздел 18. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Приема се. И следващия доклад е от госпожа Матера. Отново става дума за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията Северна Холандия и Южна Холандия, раздел 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравяваме ви с този резултат, госпожо Матера. Следващата точка в програмата за гласуване е доклад на господин Деканстро. Става дума за помощта, която се предоставя в рамките на германския алкохолен монопол. Моля, гласувайте. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се сърдечни поздравления за докладчика Декастро. Следващият доклад е на господин Морейра. Освобождаване от мито на определени активни фармацевтични съставки, носещи международно непатентно наименование на СЗО и определени продукти, използвани за производството на готовите фармацевтични продукти. Край на гласуването. Приема се. Сърдечни поздравления за господин Морейра. Следващото след споразумение, за което ще гласуваме, е споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕО и Украина. Кой е за, кой е против? Въздържали се, приема се. Поздравление за господин Ройл и неговия доклад е, също е, посветен на споразумението за научно-технологично сътрудничество между ЕО и правителството на Фериорските острови. Ще се гласува кой е за, против, въздържали се, приема се. И още един доклад на господин с споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕО и Япония. За, против, въздържали се, приема се. Отново господин Райл е докладчик във връзка с споразумение между ЕО и Йордания. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Поздравявам и ви, господин Райл. Следва гласуване по доклада на госпожа Патрао Неве споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕСА и Соломоновите острови. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сърдечни поздравления за докладчика. Господин Каса е докладчик във връзка с общата система на данъка върху добавената стойност и продължителност на задължението да се прилага минимална стандартна данъчна ставка по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравяваме докладчика. Следващият доклад от господин Белц. Годишен доклад на ЕЦБ за 2009 година. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Следва доклад на господин Ейлер Гражданско-военното сътрудничество и развитието на гражданско-военния капацитет. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Поздрави на господин Ейлер, поздравляваме го. Преминаваме към доклада на госпожа Билбао Барандика. Дългосрочен план за запаса от хамсия в Бискайския залив и за риболова, насочен към този запас. Докладчикът желая да вземе думата. Госпожа Билбао Барантика има думата. Благодаря, господин председател. Взимам думата, за да ви кажа, че в Комисията по рибарство гласувах против този доклад. Някои от измененията, които бяха внесени в полза на сектора, е, не бяха прияти. Важно за сектора е да има дългосрочен план за запасите от Хамсия. И за нас, като Европейски парламент, е важно да се възползваме от възможностите си за участие в взимането на решения. Инак секторът ще бъде силно засегнат и то неблагоприятно. Е от 1 до 36 са, са измененията, които гласуваме. Те се приемат. А след това гласуваме вече по така измененото предложение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравяваме ви, госпожо Билбао. Съгласно дневния ред, е, трябва да гласуваме по доклада на господин е, Галахър многогодишен план за, запад, е, за запасите от Атлантически сафрити за риболова, насочен към този запас. от 1 до 8, 10 до 19 и 81. Това са измененията, по които сега ще гласуваме. Докладчикът. Отбелязвам, че изменение 29 е оттеглено от социалистите по причина, която не мога да разбера. И за да можем да гласуваме ние от групата АОДЕ, бих искал членовете да обмислят факта, че не разбираме защо става това. Ние не приемаме изменението на социалистите, за да не противоречим на научните изследвания, така че аз препоръчвам да гласуваме против е НП и да приемем доклада на социалиста, след като социалистите са оттеглили това изменение по причини, които са по-добре известни на онези, които живеят в южната част на Европа. Тоест, вие се позовавате на член 156 и приемате изменение 29, така както фигурира в списъка за гласуване. Тоест, ние ще гласуваме по него. Продължаваме с гласуването. Изменение 1 до 8, 10, 19, 21, 28. Кой е за, против, въздържали се, приемат се. Тристо и изменение. Идентични кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приемат се. Преминаваме сега да, добре, искате проверка. Проверка по изменение на идентични електронно гласуване. Край на гласуването. Приемат се. Девето изменение отпада. При това положение 29 също. А сега гласуваме по така промененото предложение. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. А сега гласуваме по законодателната резолюция, по именно гласуване. Кой е за? Моля да гласува. Кой е против? И така нататък. Край на гласуването. Приема се. Поздравяваме господин Галахър. Съгласно дневния ред ще гласуваме по доклада на господин Гро Барчик забрана за селективно изхвърляне с цел повишаване на качеството и ограничение за риболова на Писия и Калкан в Балтийско море, проливите Белти и протока Оресунд. Изменение първо. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. А сега под целият променен проект. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме поименно по резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. Доклада на господин Жао Ферейра относно използване в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове. Изменение 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. А сега гласуваме по е, променената резолюция. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 18. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. По именно гласуване по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се Сърдечни поздравления за докладчика. Уважаеми колеги, вие знаете, че в 12 часа следва тържествено заседание. Имаме посещение от Грузия и реч на президента. Ще продължим с доклада на господин Рапкай, след това ще прекъснем заради тържественото заседание и ще продължим след тържественото заседание отново с гласуването. Много ви благодаря за това, че сте съгласни с тази процедура. Да, наистина оценявам това съгласие. Започваме с доклада на господин Рапкай. Има редици изменения от 1 до 29 за, против, въздържали се, приема се. Не, няма нужда от проверка. Но, ако желаете да губим време, добре, нека да гласуваме. Сега изменение 12. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за,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 Изменение 36-то, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 25-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменения 33 и 31 отпадат при това положение. 39-то изменение, моля, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 37 то изменение за, против, въздържали се, приема се. 27-мо изменение няма да се гласува, отпада. 28-мо изменение, моля по именно гласуване. Гласувайте, ако обичате с електронни карти. Край на гласуването. Приема се. Няма да гласуваме по 34-то изменение, но 35-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 38, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Нека, да, Нека да направим проверка. Аз ви казах, щом имате съмнения, добре, нищо, ще загуби малко време. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 14-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 30-то изменение отпада при това положение. 16-то изменение се гласува. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 31 няма да се гласува. 32 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 32 изменение. Аз казах, е, че според мен се приема, но добре, ще направим проверка електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме за измененото предложение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. електронно гласуване по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Много сърдечни поздравления за господин Рабкай. А сега ще прекъснем гласуването, за да посрещнем президента на Грузия и да изслушаме неговото слово. Благодаря ви, колеги.